участието. А сега устен въпрос за упростяване на ОСП. Имаме трима автори на въпроса. Господин Никълсън го няма в момента. Като първи автор за това ще дам първо думата на господин Дес. Благодаря, госпожо председател, господин комисар Чолуш, Много се радвам, че вие днес сте тук и ще отговорите на нашите въпроси. На 18 май Европейския съюз прие с голямо мнозинство резолюция за упрестяване на общата сълскостопанска политика със сигурност не е било по силите ви да изпълните е, тази резолюция до този момент, но ще ви помоля, господин комисар, при е, новото определене на общата е, сълскостопанска политика да включите е, е, нещата заложени в резолюцията. Е, идвам от една дискусия с селски стопани, с фермери, които изразиха опасение, че предложението, които вие, господин комисар, направихте към първия стъп, няма да доведат до упростяване, до намаляване на бюрокрацията, а напротив ще я увеличат. Господин Чолош, Европейския съюз не носи отговорност за всякакъв вид бюрокрация. Голяма част от бюрокрацията се дължи и на страните членки. Въпреки това обаче аз ще ви помоля в предстоящата реформа да направим така, че тя да се осъществи с колкото може по-малко бюрократични и административни усилия, за да може фермерите да се насочат към това, което те всъщност правят, да произвеждат храна, а не да трябва да четат законодателни текстове и да попълват документи. В никой селскостопански район на света фермерите не са натоварени с толкова много изисквания, както в Европейския съюз. За това вие, господин комисар, все още не сте отговорен. Но сега вие може да направите така, да станете първия комисар, който ще може да каже по време на моя мандат бюрокрацията не се увеличи, напротив намаля. Като докладчик за сълскостопанската реформа ви предлагам да търсим общо решение за постигане на тази цел. Благодаря. Втория е, автор, господин Лайен. Uh, uh, Благодаря, госпожа председател, господин комисар. Много се радвам да ви видя тук. Разбира се, опростяването и намаляването на бюрокрацията в ОСП е ключова цел на реформата. В Шотландия много съскотопански производители са крайно недоволни от бюрокрацията, от непропорционалния, несъразмерния размер на наказанията и също така от тежката система за одити. Мисля си, че несъразмерността на нивото на държавите и на нивото на отделните стопанства трябва да бъде един проблем, който трябва да се реши от реформата. В момента Шотландия фермерите се наказват за много малки грешки с огромни суми. Увеличават се инспекциите, одитите, проверките и се налагат наказания. Опасявам се, че фермерите обвиняват вас, комисията, за увеличаването на броя на проверките и за системата за санкции. Европейските инспектори и аудитори, когато те идват да проверяват Шотландия, когато те идваха през октомври и ноември, може би предизвикаха и известна паника сред шотландското правителство, защото през последните 3-4 месеца бяха наложени драконовски глоби в резултат от извършените проверки. Инспекторите разглеждаха въпроса с водните ресурси. Колегата Николсън. Uh, uh, uh, и е, има случаи, когато се налагат огромни глоби, просто защото погрешно са били тълковани разпоредбите в законодателството. Господин комисар, дали бихте могли да кажете, дали вие лично отговаряте за този нов драконов режим, който се налага на Шотландия? И какво бихте могли да кажете за проверките и инспекциите, извършени в Шотландия през октомври и ноември? Председателя, благодаря господин Никълсън. Благодаря. Извинявам се. Рядко ми се случва да ме няма, когато трябва да взема думата. Извинявам се, ето ме, тук съм. Искам само да кажа, че всички знаете, че колегата Ашвуд направи един доклад за упростяване на ОСП миналия май го приехме. Говореше се за намаляване на демокрацията, която, бюрокрацията, която се налага върху земеделските стопани. Според мен това стана една огромна тежест за тях и всъщност до огромна степен ограбва времето, което трябва да отделят за земеделска работа. Затова СП трябва да бъде оптимизирана, опростена и цялата политика трябва да бъде такава. Обаче, не правим това като че ли, независимо от това решение. Повече бюрокрация, повече бюрократична тежест. Говорим за първи стълб, да стане по-зелен. Какво имате предвид? По-голяма бюрокрация ли? Фермерите повече документи ли да попълват, повече инспекции ли да търпат? Ма те не искат това. Искаме една инспекция на всяка ферма и точка. Това е достатъчно. И трябва да кажа на господин комисаря, достатъчно много инструменти имате за кръстосано спазване и за какво ли още не. Стига толкова, няма нужда повече а, механизми. И наистина ви моля, от името на хората, които се опитват да произвеждат нашата храна, говорим за сигурност на храната, ами ако я искате, как да ви я дадем? Вие даваме вие, даваме ви безопасност, но тя може да стане само ако фермерите бъдат оставени на мира. Сега ще се върна казаното господин Лайон. Моите фермери в Северна Ирландия са изправени пред едни 60 милиона евро, които трябва да бъдат върнати на Европейския съюз. Обаче никой не може да ми каже защо. Никой не може да каже, че тези карти, които са начертани преди години, са били идеални и кой ще каже, че в Ирландия, Република Ирландия на юг са им по-добри картите? Хайде де! Защо? Защо се случва всичко това? Защо се налагат такива озашаващи мерки срещу земеделските стопани? Това не е нужно, те нямат нужда от това. Единственото, което искат да правят е да произвеждат добра храна. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Господин комисар, имате думата да отговорите на въпросите. Благодаря. Мадам президент, дами и месье, Госпожо председател, дами и господа, позволете ми първо да отговоря на писменно зададените въпроси. Това е една тема, с която многократно се занимавам, откакто станах комисар, защото тя ще играе важна роля в бъдещия регламент. Сега ще отговоря на въпроса какво комисията вече е направила, за да упрости живота на фермерите. Отговора е прост след всичко, което се направи през последните години. Комисията направи много за е, опростяване живота на фермерите. През 2009 година комисията излезе с, е, съобщение за опростена съскостопанска политика за всички. В това съобщение беше описано какви усилия са положени през последните години за това и какво сме направили за намаляване на бюрократичната тежест. Няма да изпорявам всички отделни елементи, но ще дам някои примери. 2007 година имаше регламент на съвета, който регламентираше пазарния ред в селско-стопанския сектор, който предвиждаше съществено а, намаляване на бюрокрацията, нещо, което беше а, взето предвид през последвалото законодателство. Тоест направи се опит не да се а, промени пазарния ред, а да се промени законодателството така, че административната тежест да бъде по, по-малка. В хода на а, а, проверката на състоянието през 2009 година успяхме да организираме по-добре преките плащани, плана за действие за намаляване на бюрократичната тежест в Европейския съюз е друг елемент, който съществува. В тази връзка също бяха направени много оценки и стана ясно, че административната тежест е намаляла с 36%, за цялата програма с общо 25%. Имаше един списък с 39 препоръки за упростяване за страните членки. Част от тези 39 предложения в края на 2009, началото на 2010 година бяха изпълнени, а друга част се намират в Пакета за упоростяване, който комисията прие във връзка с директните плащания и развитието на селските региони, райони. Що се отнася до втория стълб, комисията ще възложи е, проучване на изпълнението на програмите за селските райони и тяхното въздействие върху бенефициентите. Става дума за екологичните мерки и отражението върху сълскостопанската дейност. Резултатите от това следване ще бъдат взети предвид в изработката на програмата след 2013 година. Освен това, Имаше една програма, в рамките на която служителите на генера... нашата генерална дирекция посещаваха отделните стопански предприятия, за да се запознаят с действителността и да вземат по-добре своите решения. Комисията възнамерява е, дали комисията възнамерява да се върне към препоръките в програмата за 2013 година? Да, е, възнамеряваме. Е, ние, освен това, планираме мерки, които не увеличават бюрокрацията, но от друга страна обаче могат да гарантират на данъкоплаците, че техните пари ще се използват добре. Искам да се обърна към колегите в е, Комисията по бюджетен контрол, защото тяхна задача е да следят средствата да бъдат добре използвани. Ние е, работим единствено възоснова на регламентите, прияти от съвета, и в чето изработка е, е е взето мнението на парламента. Ние не увеличаваме бюрокрацията от страна на комисията, ние просто прилагаме съществуващите регламенти. Но ще вземем мерки, за да може да накоплаците да са сигурни в това как се използват техните пари. Е, фермерите от своя страна работят с природните ресурси, и поради това една част от средствата се използват за запазване на ресурсите. Бих могъл да ви информирам още, че ще представим законодателен пакет за ОСП след 2013 година. Решихме да е, създадем е, група на високо равнище е, с представители страните членки, която се занимава с този пакет и да следи за това да не се увеличава бюрокрацията, а напротив да се намалява. Но както каза Джордж Лайън, много често а, а, голямата бюрокрация на фермерите пред която са изправени фермерите, не се дължи само на комисията, но и на отделните страни членки, между които има разлики. И там националната администрация също дава своя бюрократичен принос. Те също трябва да упростят своите процедури. В връзка с Шотландия и Ирландия комисията също просто прилага регламента и селските стопани, фермерите, които не прилагат правилата на кръстосното съответствие, плащат санкции. Ако не го направим това, никой няма да ни вярва кръстосаното съответствие не е нещо, комисията прави, защото просто така и харесва, а защото съществуват правила и закони, които са били прияти в тази връзка. Ще получите информация през декември. Благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи. В момента имаме проблем с таблото. Виждате, че господин Никълсън се предлага да се изкаже три пъти. Давам думата на господин Дантан. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, вие говорите много добре френски, много добре познавате Франция. Ние често използвам един израз, който гласи, че можеш да си мечтаеш за нещо без никога да го видиш. Може би се намираме точно в такава ситуация. Вие казахте, че комисията вече се опитва да опрости процедурите. Бих искал да посоча някои подробности, както и два основни аспекта на това досие. Има искане за помощ и ние наистина трябва да признаем, че е имало опити през последните години и месеци да се упростят процедурите, но също така виждаме, че има ограничения, които са свързани с къстосаното съответствие. Има задължения селскостопанските производители докладват за всичко, което правят. За това какви продукти за растителна защита използват и нататък. И ако те направят грешка, те трябва да плащат глоба. Трябва да намерим решение за такива проблеми, господин комисар. Вие представихте проекта на бъдещата ОСП и формулирахте редица възможни мерки. И Поради резултатите, които се предполага, че ще донесат тези мерки, трябва да се вземе решение за различни конкретни мерки, които трябва да бъдат научно обосновани. Например, засяването на едни и същи площи с различни култури последователно. Миналата седмица вие говорихте за това какво трябва да направят самите държави членки. Вие сте прав. Комисията трябва да се обърне към държавите членки и държавите членки трябва да подпомагат селскостопанските производители. Разбира се, правят се проверки и установяват се грешки, но господин комисар, трябва да бъдат подпомагани държавите членки при прилагането на общностното право обаче се налагат ограничения, които пречат на селскостопанските производители. Мисля си, че трябва да направите нещо в тази насока. Председателят, благодаря господин Капола Шанто за две минути, моля. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Опростяването на ОСП е една цел, която пропагандираме отдавна, но като че ли сме далеч от постигането на това, независимо какви усилия полагаме в тази насока, независимо от извършеното от Европейската комисия. Искаме се съвсем ясно да кажа за групата на социалистите и демократите, не може упростяването да се разбира като освобождаване, улесняване, липса на дисциплина или пък безотчетност. Не може по никакъв начин такъв, а, такива основни моменти да се пренебрегват и да няма гъвкавост. Сега след 2013 година отново разглеждаме ОСП и това е една отлична възможност да вградим прозрачност в а, нея. Надявам се също така да има голям напредък по отношение на упростяването, а това може да стане само ако се упрости архитектурата на същата тази ОСП. И за това нашата група говори много по този въпрос. През април излязахме с един документ, в който заявихме, че трябва двата стълба да бъдат поразместени, за да може Европейската комисия да работи по-свободно с тях. Трябва да имаме подходящите критерии, преките плащания, за каквото и да искате, различните прибавки и добавки, подпомагането на изостаналите региони. Така че има най-различни елементи, които трябва да се развиват и да бъдат, разбира се, контролирани. Много често заради това системата не може да бъде много проста, нито пък може да бъде единна. Говорим за упростяване, всъщност не знаем за какво става дума. Говорим за упростяване, без да разбираме, че трябва да променим цялата архитектоника на ОСП господин комисар. Мисля, че малко по-конкретни насоки ви дадахме в нашата комисия този път и се надявам вие да сте този, който даде възможност на хората, които искат упростяване, наистина да ви дадат идеи и да работим ефективно и ефикасно по дебата. Благодаря, госпожа Райме, за две минути. Госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, намаляването на бюрокрацията, опростяването на законодателството на всички равнища в Европейския съюз са най-виш приоритет за нас като парламентаристи. Защото само по този начин ще е, направим използването на парите на данокоплаците по-ефективно. Точно поради тази причина е важно такива упростявания да стигат директно до селските стопани. Е, фермерите трябва да произвеждат храна, а не да попълват формуляри. Говорим това в едно време, когато общините а, е, съкъщават своите бюджети. А, е, освен това, трябва да се погрижим санкциите да бъдат съразмерни с нарушенията. Една устойчива и ефективна политика се характеризира с а, това, че залага повече на консултациите, отколкото на санкциите. Защото само по този начин ще дадем на нашите а, граждани а, доказателства за това, че ние работим за изпълнение изискванията на обществото. Трябва да вземем всичко това предвид, когато обсъждаме бъдещата сълскостопанска политика. Трябва да внимаваме да няма дублиране на проверки и е, инспекции. Те трябва да бъдат провеждани само тогава, когато имат добавена стоеност както за фермерите, така и за Съюза. Трябва да работим повече заедно, а не един също друг. Господин Смит за зелените. Благодаря ви, госпожо председател. От името на групата на зелените бих искал да ви поздравя, господин комисар, да ви благодаря за това, че дойдохте тук. Бих искал също благодаря на колегите за първоначалната резолюция, която е в основата на тази дискусия. По точките 52 и 53 от първоначалната резолюция за прозрачност при санкциите, мисля, че наистина имаме проблем в Шотландия и в целия Европейски съюз. И всички наши фермери искат да има прозрачност, особено що се отнася до кастосаното съответствие. Трябва да има повече прозрачност от това, какво се очаква от селскостопанските производители. По този начин ще има по-голяма степен на разбиране и по-голяма степен на прозрачност. Има огромни различия между случайна грешка и измама. И не трябва да се разглеждат стопанските производители в двата случая по еднакъв начин. По точка 66 е, бих искал да ви помоля, господин комисар, да посочите какво ще кажете за идеята за 3 годишен мораторий върху електронното идентифициране на овцете и за кръстосаното съответствие? Смятам, че се възприема един несеразмерен подход, що се отнася до кръстосното съответствие. Ние искаме нещата да проработят, но бихме искали да получим и от вас уверение, че и вие сте готов към сътрудничество. От името ЕКР, господин Ашвод. Uh, uh, Благодаря. Аз написах първоначалния доклад и в него говорих за предизвикателствата, пред които е изправено замеделието. Посочих различните начини, по които ОСП трябва да се промени, за да отговори на предизвикателствата. В доклада си също така привлича внимание към въпроса, че голяма част от секторите, като например животновътството, в момента имат големи финансови трудности и по-настоящем има една спешна потребност да се намалят и разходите, и времевите срокове, които се налагат на земеделските стопани от страна на ОСП по един непропорционален начин. Дал съм и много примери в случаите, в които има непропорционално налагане на санкции, дори несправедливи санкции. А, говорих там също така, че трябва да се направи оценка на въздействието, хармонизация на стандартите за инспектиране и така нататък. Също така предложих да се използва и саморегулацията. Защо не? Също така призовавам за една промяна в ОСП и цялата култура на ОСП. Разбирам, че има нужда от финансова последователност и цялостност, но Сметната палата съвсем ясно заяви, че прекомерното осложняване на нещата много често води до грешки и проблеми. Управляването и тълкованието на различните регламенти, разбира се, варира от една държава в друга, но Откакто написах този доклад, е, всъщност забелязах, че национални правителства, както и водещи земеделски е, организации, призовават за упростяване на същата тази политика. Разбира се, господин комисар, сега, когато водим преговори по реформата на същата тази политика, е дошъл точния момент да помогнем на този отрасъл, да не му създаваме пречки с бюрокрация и завишени разходи. Изумен съм, напълно разбирам това, което казвате вие, вашите предложения, но съм изумен, че това не се знае в страната, от която съм аз. Благодаря, казва председателката. Искам да кажа нещо и ще го кажа само един път. Това е изключително важен дебат. Имаме изключително много желащи да вземат думата накрая. Искам да включа голямата част от тях, но за да стане това така, моля ви, спазвайте времето си, иначе няма да свършим в полунощ, а трябва да свършим в полунощ. Следващият оратор е господин Ферейра. Please. Благодаря, госпожо председател. Когато през май беше прията резолюцията за намаляване на бюрокрацията, казахме, че опростяването и намаляването на бюрокрацията не трябва да води до там, че да подкрепяме по-малко фермерите и до свиване на пазарите. Шест месеца след приемането на тази резолюцията, продължава да има много причини за безпокойство и смятаме, че това, което предлага комисията, още повече ще влушат а, а, ситуацията. Съществуващите пазари не бива да бъдат а, унищожавани само заради едното упростяване – противен случай ще бъдат отслабени много селскостопански предприятия в страните членки. Освен това, трябва да се занимаваме и с въпроса за санкциите, най-вече за тези нарушения, които не са а, в рамките на отговорността на а, ферма, например инфектирането на животните, защото от едно простяване ще спечелят най-вече малките и средни предприятия. За да постигнем това, трябва и основи да променим ОСП. Трябва да се плащат справедливи цени за продуктите, трябва да се гарантират определени квоти и цени защото всеки селски стопанин трябва да има право на производство и право на задоволяване на собствените си нужди от а, храни. Трябва да а, изравним положението между производството в страните членки ние с безпокойство наблюдаваме как вашата реформа е ориентирана към корентността, е, от която страдат малките и средни предприятия. Те няма достатъчно доходи, цените са твърде ниски и това се отразява много зле на някои региони. Съскотопанската политика трябва да е в услуга на селските стопани и да облегчава производството. Това е правилната посока, в която трябва да върви реформата. Господин, Господин Благодаря, госпожо председател. Основната цел на ОСП до голяма степен се съдържа във вариант 2. Доколкото разбирам, това е подходът избран от комисията. Разбирам, че има неяснота и няма график за одобрение. Опасявам се, че ще има по те, по-голяма <coughs> тежест върху плещите на селскостопанските производители, че няма да се постигне упростяване на правилата за кръстосано съответствие. Необходимо е да има проследяване и измерване на дейностите. Докладът се опира на двата стълба на ОСП. Опасявам се обаче създаване на създаване мотивация за малките ферми може да намали производството. Загрижена съм, че въпреки, че докладът признава значението на сигурността на хранителните доставки, развитието на селското стопанство в Европа ще бъде забавено. Необходимо е да се спазват задължението на Европейския съюз в международната търговия. Виждаме, че нараства делът на сектора за продажби на едро и дребно. Преговорите с Меркосур в сегашния вид могат да подкопаят способността на съвкостопанските производители в Европа да продават своите продукти. Европейските фермери трябва да се борят с глобална конкуренция, като спазват целите, свързани с качеството на продукцията, опазват на околната среда и хуманното отношение към животните. Те са в много по-неизгодна позиция, отколкото американските фермери. Председателят госпожа Морвай, моля. Благодаря. Европейският съюз не е много популярен особено сред дребните земеделски стопани. Това се дължи не само на това, че 100% от пазара ни трябва да бъде жертван, понеже храните идват от други части на Европа и ние получаваме една малка част от субсидиите, които се дават на други фермери. Има много бюрокрация, има много тежести, наложени върху унгарските фермери. Има много пречки пречки пред тях, що се отнася до стоките, които произвеждат. Има обаче още един важен фактор в Унгария. Това е една традиция от социалистическо време, когато част от държавните служители смятаха, че целта не е да помагат на фермерите, а фермерите са там, за да им осигуряват работа. Та, да, тези хора осложняват живота на земеделските стопани, защото създават до прекомерна трудности, тежести, условности, бумащина. Фермерите постоянно се оплакват. Част от тях, например, е, не са получили плащания по втори стълб на основание това, че солените бисквити, с които са били почерпени хората, които са ги посетили, не са били подсигурени с необходимите фактури за разходвани средства за тези бисквити. Ето ви проблеми, при които се изправят хората. Така че те искат да могат да се обърнат към Европейския съюз с такъв тип проблеми, защото Европейският съюз е този, който предоставя субсидиите за тях. Разбира се, че е необходим подходящ контрол. Той трябва да бъде въведен от Европейския съюз, за да могат да бъдат разрешени всички тези проблеми. Благодаря сега отделни оратори. Първо, господин Николеско. Doamnă președinte, domnule comisar, în primul rând doresc să salut angajamentul exprimat. Госпожо председател, господин комисар, искам да приветствам комисията за това, че в своето съобщение тя се ангажира с упростяването на общата селско-стопанска политика. голямата бюрократична тежест и сложността се отразява вредно на конкурентоспособността и затова спешно трябва да въведем някакво упростяване. Сега ще поговорим малко за правомощията на парламента. Мишел Дантан каза, че някои държави още повече усложняват прилагането на ОСП. Ние трябва да намалим бюрокрацията не само на европейско равнище, но и в страните членки. Необходими са ни общи изисквания относно документите които са необходими. Трябва да е, създадем норми е, за това какво означава упростена бюрокрация, защото там, където Европа иска три подписа, на национално равнище се искат още пет трябва да се изискват само документите, които са абсолютно необходими. Фонда за развитие на селските райони трябва да бъде разширен със съответните мерки и всичко това трябва да стане по един прозрачен начин. Използвам присъствието на комисара, за да кажа следното. Съда на европейските общности неодавна излезе с решение за развитие на селските райони. Какво мислите да правите във връзка с това решение, господин Тарабел? Благодаря. Като господин Николеско искам да благодаря на Европейската комисия за намерението да упростява все повече ОСП. Това, което ме притеснява вече обаче е това какво ще се случи с доклада на господин Атвуд. Сега сме във времена на криза. Надявам се след 2013 година ОСП е да даде една възможност да се фокусираме върху основната си цел, а тя е да произвеждаме хранителни продукти, които са безопасни, висококачествени и да насърчаваме производителите да произвеждат също така и стоки за общо благо. Искаме да елиминираме бюрокрацията, да дадем възможност на държавите членки да разберат своите и права, и задължения. Така че имаме нужда от простичко политика а, в тази сфера. От друга страна обаче има конкуренция, конкуренция на световно ниво. И това е неизбежно. И на юг, и на север това е неизбежно. Хората искат да получават достатъчно средства, за да могат да живеят достойно и това да е пропорционално на труда, който полагат. Ние искаме да им помогнем. Има обаче основни действащи лица, като например Европейската комисия, която трябва да заложи ясни правила за нашите денакоплаци и за нашите земеделски стопани. Наистина, опростяването би ни извело ени гърди напред. И ми се иска Европейската комисия да се отдаде на тази си мисия и силно се надявам, че господин комисар ще успее да постигне тази цел. Благодаря. Госпожа Харкин, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, за мен най-важното предложение е точка 7 от резолюцията. Там се казва, че принципите за по-добра регулация ще бъдат приложени, ще има пълна оценка на въздействието и ще се гарантира, че всяко едно ново законодателство ще е съразмерно на целите. Искам да ви попитам, дали можем да се надяваме, че това ще се случи? Можете ли да ни кажете, че тези принципи ще залегнат в цялостната ОСП след 2013 година? В медиите чуваме, че е колко е важно селското стопанство, което предоставя на европейските граждани разнообразна и здравословна храна, какви са благата економически, социални, екологически. Ние също така четем за това, че селското стопанство трябва да бъде по-екологосъобразно, да опазва биоразнообразието, да гарантира хуманното отношение към животните. Да отговаря на фитосанитарните условия, трябва да се справя с колебанията на пазара и да се конкурира с храната, която се внася от трети страни при съвсем различни условия при намаляващ бюджет. Миналата седмица, господин комисар, вие казахте, че трябва да защитите ОСП пред Комисията по бюджетен контрол. Пожелавам ви успех. Господин Власък, за една минута, моля. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин комисар, дами и господа. Намаляването на бюрокрацията е това, което най-вече искаме. Селскостопанските производители имат нужда от време за това да се занимават с основната си дейност, да отглеждат животни, да отглеждат селскостопански култури. Комисията се ангажира с упростяване на ОСП още през 2005 година. Административната тежест – трябва да бъде намалена до 2012 година с 25%. Виждаме някои резултати, но дейността, която наблюдаваме и сближаването между различните държави членки все още не са достатъчно видими. ОСП има нужда от една гъвкава рамка. Също така необходимо е да се сведат до минимум рисковете, за да можем да гарантираме истинско многообразие. Опростяването трябва да бъде балансирано. Трябва да се стремим към максимална ефективност. Следващия оратор за една минута госпожа Доц. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам този устен въпрос и това, че говорим за един много важен въпрос. През последните няколко месеца се срещах с, с избирателите ми в Северна Ирландия в много сърскостопански райони. И разбрах от моите избиратели, че те имат нужда от огромни промени, най-вече да се намали бюрокрацията, коя, която влече след себе си ненужни разходи и загуби на време. Бюрокрацията е огромно бреме за съскотопанските производители. Те се страхуват от санкции. Наскоро се срещнах с председателите на местни групи, които изпълняват Северна Ирландия програми за развитие на селските райони. Те обвиниха прекалено високите изисквания за високото ниво на хората, които не са обхванати от тези програми бюрократичната тежест пречи на изпълнението на тези програми и на тези хора, които искат искрено да помогнат. Благодаря ви, госпожа Забо, за една минута, моля. Domnule комисар, stimați колеги, на нивел european... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, в Европа много често се говори за опростяване на ОСП. Нашата страна обаче ще продължава да се оплаква от тези административни проблеми, а, с които се сблъсква, когато иска да получи помощ от а, вас. Комисията не е единствената, която е отговорна за затрудненията. Отговорни са и страните членки. прилагането на ОСП в страните членки трябва да става така, че да не се обезкуражават селските стопани. Много фермери в моята държава се оплакват, че не разполагат с достатъчно информация. Много е трудно все още да убедиш някого да стане фермер, защото се страхува от бюрокрацията. Затова призовавам комисията да използва по-добре съвременните технологии, за да може да помогне на селските стопани и да им помогне. Господин Мулде. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Sinds jaar en dag wordt er in dit... Благодаря, госпожо председател. В този парламент от много отдавна се говори за опростяване на ОСП. Комисията е създала специална работна група от високопоставени служители на комисията, чиято задача е да следи регулацията, да не е, прелеят извън борда. Тази работна група се ръководи от господин Штойбър, бившия министр-председател на Бавария. Много години, откакто вече работи тази комисия Штойбър, е ли комисията в състояние да каже кой подход е най-правилен? Е, подхода на групата Штойбър или подхода на вътрешната работна група на е, комисията? Сега, относно бюрокрацията в отделните страни членки, понякога има между 11 и 15 проверяващи инстанции страните членки. Няма ли да бъде по-добре комисията да работи с частния бизнес? Частния бизнес също има доста високи изисквания и ще отпаднат някои проверки. Господин Симански за една минута. Пани Шванчонце, пани комисажу, в маю... Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, през май е, ние приехме една резолюция за упростяване на ОСП. Може ли Европейската комисия да обясни какви действия са предприяти до момента, за да бъде намалена бюрократичната тежест за земеделските производители в ЕС? Може ли Европейската комисия да ни информира как възнамерява да организира изпълняването на указанията от страна на Европейския парламент за упростяване на ОСП? Фермерите изискват едно упростяване на тази политика, защото и в Польша, и в други държави членки на Европейския съюз се налагат допълнителни изисквания. Многократно сме говорили пред парламента по този въпрос. В доклада на господин Ашват, например, за упростяване на ОСП. Хайде да го приложим всичко това на практика, защото бюрокрацията не може да ни унищожава, не може да изграждаме бариери, особено от бюрократичен вид. Благодаря, госпожа Тикав. Thank you, madam. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, миналата седмица ФАО публикува доклад, в който се посълчваше, че човечеството е изправено пред глобална продоволствена криза – за това е необходимо селскостопанските производители да увеличат своята продукция, особено що се отнася до пшеницата и царевицата. Трябва да имаме достатъчно хранителни продукти, достатъчно храни и като резерва. Трябва да сме в състояние да удовлетворим и потреблението в света. Затова замеделието в Европейския съюз трябва да запази и да подобри своя капацитет за производство. Трябва да подкрепваме малки и средни селскостопански предприятия. И това се отнася не само до преките плащания, но и до субсидиите трябва да можем да осигурим пазар за продуктите, произведени от малките и средните ферми. За това е необходимо да има и да има по-малко бюрокрация. Сълкостопанските производители трябва да имат достъп до нисколихвени заеми. Необходимо е да се намали ставката на ДДС. Благодаря ви. Председателят ще направя с вас една сделка. Имам девет искания, обаче ще дам думата само на пет оратори. Ще по... Ще дам думата на всичките девет желаящи, но моля, говорете само в рамките на една минута. Господин Калиновски, вие сте прав. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, в съобщението на комисията за бъдещето на ОСП. Опростяването е едно от предложенията за реформа. Това предложение следва препоръките на Европейския парламент, записани в резолюцията на парламента от месец май. Ако бъде премахната бюрократичната тежест, ще има по-лесен достъп до фондовете, а одитите ще бъдат по-ефективни и ефикасни. По този начин на нашите пазари ще има по-безопасна храна и този сектор ще бъде по-конкурентно способен. От друга страна обаче упростяването наистина трябва да се случи и на европейско ниво, и на национално ниво. Не трябва това упростяване да се превръща в някаква утопия. То трябва също така да намали разходите за администрацията, а не да ги увеличи. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. Много е опасно да се говори за намаляване на бюрокрацията, защото това обикновено не се получава добре. Надявам се при нас това да не е така. Вие предлагате в вашата комуникация опростяване на ОСП за малките фермери, което е а, чудесно, но а, е факт, а, че всяка година изискванията се увеличават. Мисля, че трябва да продължим да мислим за това по какъв съществен начин да упростим нещата за малките фермери а, и да предотвратяваме евентуални изма, измами. Сеньор президент, сеньор комисар и карш колегаш. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, колеги, основните принципи за прегледа на ОСП дават на цяла Европа нова надежда. Това особено въжи за малките и средни земеделски производства. Това е от решаващо значение за бъдещето на селското стопанство в Европа. Тази надежда трябва да се превърне в реалност. Наистина ОСП трябва да се отличава с по-опростени процедури. Трябва да се гарантира това, че селскостопанските производители могат изцяло да се посветят на селскостопанското производство и да не губят време и средства заради бюрокрация. Малките селски стопанства не могат да продължат да функционират заради бюрокрацията. Трябва да им помогнем, трябва да намалим загубите. За тях, моля, помогнете ни. Госпожа Магина, заповядайте благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин комисаря за истинското му желание да опрости ОСП. Макар, че не съм видяла фермер, който да иска упростяване на ОСП. Той иска по-малко инспекции, по-малко контроли и така нататък. Но, като че ли се самозалъгваме, ако започнем а, да разместваме първия стълб на общата сълскостопанска политика, за съжаление ще увеличим кръстосаното съответствие и няма да постигнем това опростяване, което искаме. И аз това го наричам бюрократична тежест от друго естество, но пак бюрократична тежест. Така че не бива да го забравяме. От друга страна, е заложено и реномето на ЕС, защото банкерите си измъкват, все едно нищо не са направили, а селските стопани ги разпъваме за стотина евро. Имаме хиляди контролни механизми от всички възможни управляващи органи и така нататък. Превръщате се в вълка от червената шапчета. Започват всички да се страхуват от вас, а трябва да се създаде климат на доверие. Благодаря ви. Господин Сакески. Подставовим елементом система зажонца. Благодаря ви. Основният елемент за управлението на ОСП е надзор и контрола. Необходимо е да създаде система от проверки, обаче тя не трябва да се превръща в бреме за бюджета на държавите членки. Въз основа на досегашния опит можем да кажем, че усложнените критерии за достъп до помощ и честите промени създават проблеми и за селскостопанските производители, и за самата администрация. ОСП трябва да бъде разбираема и за селскостопанските производители, и за данокоплаците. Без опростяване това няма да бъде възможно. Не трябва да добавяме бюрокрация. Призовавам държавите членки да не добавят изисквания към това, което се изисква вече. Смятам, че заявката трябва да обхваща целият период на плащане за период от 7 години, разбира се, са възможности да се въвеждат изменения. Благодаря ви. Vážený pán komisár, z európskej poľnohospodárskej politiky sa postupom rokov vyvinul zložitý mechanizmus pravidiel. В течение на времето ОСП се превърна в една система от е, сложни регламенти, проверки и така нататък и накара фермерите да зависят от е, е, бюрократите в е, Брюксел. Изобщо работата на всяка една ферма зависи от субсидиите, които се решават и разработват в офисите на Европейския съюз. Ситуацията на пазара на храните стана също така по-тежка, най-вече в новите страни членки, които разполагат с по-ограничени възможности. За това е важно да се преработят механизмите на Европейския съюз. Трябват ни по-модернизирани, по-справедливи правила за всички. Обеден съм, господин комисар, че Европейския парламент ще ви помага. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с предложението за упростяване на ОСП и с предложенията на господин комисаря. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре мисля, че трябва да има повече доверие, а не само да ги контролираме тези фермери. Защото фермерите обичат земята, а не онези, които постоянно говорят за фермерите и за земята. И когато те разберат, че определени практики са вредни за земята, те ще ги спрат. Например, прекомерното използване на изкуствени торове. Те винаги откликват на това, което е добро за земята и за околната среда. Така че е, за да може те да прекарват времето си в земеделска работа, а не в попълване на декларации, а, ние трябва да упростим нещата. И така ще подобрим ситуацията и в бъдеще. Благодаря, господин Лавия. Сеньор президенте, сеньор... Уважаема госпожо председател, Получихме доклад от Сметната палата и той показва, че средствата насочени към ОСП не винаги се използват правилно или прозрачно. Затова трябва да разгледаме два различни сценария. Първо трябва да контролираме, да наблюдаваме, да гарантираме това, че парите на данокоплатеца в Европа се използват по-добре и по-правилно. От друга страна, има нужда от упростяване на живота на фермерите. Те правилно искат да се посветят на животновътството, на отглеждането на селскостопански култури. Комисията каза, че вече е съгласна с нашите предложения. Инициативите, осъществявани от националните правителства и регионите, много често не водят до упростяване, а само до бюрокрация. Комисията трябва да разпространява най-добрите практики така че всички региони да могат да се възползват от тях. Господин Стоянов. Господин комисар, каквото и да е направено до сега, явно не е достатъчно, иначе тази вечер щяхме да дебатираме нещо друго. Искам да обърна вашето внимание към социалния елемент на това, за което говорим. Защото когато производителите подготвят своите проекти, те вземат заеми, залагат земята си и когато проектът им бъде отхвърлен на формално основание, тези хора биват разорявани. аз вече шест месеца водя паническа битка с българския фонд „Земеделие“ за това че е отказан проектът на над сто български фермери техните отделни проекти са отказани заради неясен текст в регламента. и българската администрация защото българия е страна под специално наблюдение знаете предпочита да се предпази и просто да откаже проекта за най малкото основание. аз съм дълбоко убеден че повечето хора са добросъвестни и честни и разбирам нуждата от контрол но този контрол не трябва да унищожава тези които са добросъвестни за сметка на измамниците. благодаря ви. D'un côté, je suis très content de voir qu'à cette heure tardive... От една страна, е, е, съм много доволен да видя колко много хора са тук в този късен час, за да говорят по, по темата за упростяване на ОСП. Мисля, че упростяването означава повече яснота и да знаем какво искаме, което да се отрази в законите, които е изработван. Комисията прави предложения и те се приемат от съвета и парламента. Затова аз много се надявам, че в момента, в който съвместно започвам да разработваме третия пакет, ще имаме необходимата яснота и ще успеем да създадем по-прости разпоредби, а не а и няма да се договорим за някакви допълнителни осложнявания, допълнителни проверки и така нататък. Комисията а, след това трябва да се отчете за да целесообразното използване на средствата. Аз не мисля, че ОСП пречи на фермерите да вършат своята работа. Когато Става дума за европейски средства, всеки трябва да се и трябва да дава отчет за тяхното използване. В европейското законодателство, включително и в е, законодателство, касащо селското стопанство, и сълскостопанския сектор е единствения сектор, в който има европейско законодателство и се контролира. Не знам да има друг сектор, в който това да е така. В селското стопанство се прилагат нормите на вече съществуващото законодателство – което се извършва под формата на проверки на място. Естествено, че е трудно а, да се прилага екологичното законодателство. Законите за защита на животните трябва да се вземат специфични мерки, агроекологични мерки, за които има специални помощи за различни инвестиции. Има програми за инвестиции в а, селските райони. Когато всичко това се приложи, на практика трябва наистина да се опитаме да оформим нещата по-ясно, но когато става дума за специфични мерки, трябва да има и специфични условия. Докато съществуват специфични мерки за отделни случаи, за отделни региони и така нататък, всички трябва да са наясно, че ще се извършват проверки. А, мисля, че опростяването не бива да се прави до момента, в който се загуби всякакво доверие в целесообразното използване на средството. Мисля, че ще бъдем последователни в това отношение. Опростяването трябва все пак да дава възможност за отчитане на а, изразходваните средства. По темата за прозрачността има решение на Съда на Европейските общности. За мен е, прозрачността винаги е била нещо много важно, така че ние ще се ориентираме според решението на съда и ще адаптираме нашите решения към него. Ще спра до тук и ще ви уверя, че при решението, което взимаме, не ще отидем по-далеч и ще се опитаме по всички възможни начини да опростим общата селско-стопанска политика и мисля, че това трябва да го направим заедно с страните членки. Говорих вече за мерките, които сме взели за намаляване на бюрокрацията. ние упростяваме нашите изисквания към страните членки и тук страните членки трябва да изиграят своята роля от своя страна, също да упростят изискванията при прилагане на общностното законодателството. Мисля, че трябва да дадем ориентири и ще го направим, но на първо място трябва да направим ОСП по-ясна за страните членки. Но страните членки, парламента носи еднаква отговорност заедно с комисията и съвета. Благодаря ви, господин комисар. Дебатът е приключен. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос относно положението в сектора на пчеларството. Първо давам думата на автора, господин Декастро.